Shan, are you ready to start so we could start the meeting? Okay. Dear colleagues, I would like to start the... Скъпи колеги, започваме днешната работа. Точка 7 от дневния ред. проекто доклад за приноса на Европейския съюз към Международния фонд за подкрепа на Ирландия. Шонка. Благодаря, госпожо председател. Колеги, Международният фонд за Ирландия е нещо, което съществува от няколко години. То се появи в резултат на споразумението англо-ирландското от преди 20 на години. Бе въведено от Европейския съюз, САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Първото, което искам да кажа е, че вноската на Европейския съюз този етап е по-голяма дори от тази на САЩ. И САЩ, въпреки това, бяха основния двигател. Това е нещо, което се отчита не само тук, но то е ясно и на ирландския народ и над 77%, също 37% идва от Европейския съюз. Поради нуждите, които произтекаха от ролята на Европейския парламент, се наложи да бъде отнесен въпроса до Европейския съд за да бъде отчетена тази промяна в положенията и поради решението на съда ние трябваше да предприемем съответните мерки. В по-широк смисъл и зная, че моя колега, който известно време бе в правителството и отговаряше и за граничните райони, каза, че това се отрази много сериозно по места, по постигането на мир – също така, за мен е удоволствие и преди своя опит да кажа, че през последните години успяхме по този начин да насърчим установяването на мира и смятам, че има възможности за разширяване на тази дейност и в бъдеще. В момента това, което е важно обаче, да се а, озакони това положение и след това да търсим пътища за развитие. Благодаря. Някой би ли желал да вземе думата, казва председателя. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имах възможността да дам своя принос по този дебат, по доклада, който бе подготвен от моя ирландски колега Шон Кели. А, Разбира се, въпроса опират от това да се регламентира съществуващото положение. Шон казва, че фонда е учреден от ирландското и британското правителство през 1986 година, като целта е да се насърчи економическото и социалното развитие в Северна Ирландия. от двете страни на границата. Повечето от нас тук сега си спомнят времето, мирното време в Ирландия. А, Така че аз дълбоко вярвам, че Международният фонд за Ирландия изигра изключително важна роля в установяването на мира, подпомогна общностите от двете страни на границата и от двете страни на политическия дебат в Северна Ирландия. Разбира се, важно е да бъдат регламентирани отношенията, да се уточни правната рамка на този фонд. Това е технически въпрос и е важно този регламент да влезе в сила възможно най-бързо, за да има правна сигурност и последното нещо, което бих искал да правя тук в парламента, като депутат, който представлява четири от областите на границата между Северна Ирландия, а, то е този нов фонд да се умее да а, изясни нещата. Ние не предлагаме някакви нови изменения в извън това, което се предлага в доклада на господин Кели. И искам да благодарим и на Европейския съюз, и на всички страни, които дадоха своята лепта за този фонд. САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия. Тяхната помощ бе един изключителен принос за Ирландия края на 2010 година, към края на 2010 година всъщност само Европейския съюз ще внесе от 305 милиона. Голяма част от тези средства са за жилищно, жилищно строителство, а, за а, полиция в близост до хората, до общностите. А, що се отнася до Европейския съюз, и до страните, които дадоха своята лепта. Те са поели ангажимента и това ни дава надежда, че и в бъдеще ще бъдат излечени ползи, тези ползи ще се увеличат и се надяваме, че съответните правителства ще вземат решение за удължаване на срока на тези вноски, които правят и се надяваме, че донорите ще продължат да действат по този начин, а, на фона на преговорите, които ще протекат между британското и ирландското правителство. Между 2007 и 2013 година програмата PIS-3 ще възлезе на 333 милиона а, евро за помирителни дейности от двете страни на границата. Госпожо председател, аз бях депутат в Европейския парламент когато а, бе, беше, а, бяха прекратени бойните действия и тогава Жак Делор а, незабавно реагира по положителен начин, когато бе съобщено, че се прекратява огъня. И той каза, че а, ответните мерки ще бъдат положителни и прагматични. Как можеше да бъде направено това по този начин? Имаше структури за а, осигуряване на средства за Международния фонд за Ирландия и парламента и съвета и комисията решиха да увеличат средствата а, за Международния фонд за Ирландия, но в допълнение на това се появи нова а, инициатива. Това бе а, фонда за помирение и колегите от двете страни на границата се включиха. Успеха беше голям. А, така че всички тези а, а, фондове спомогнах за това а, да бъде постигнат мир от двете страни на границата. А, и тези структури бяха на лице. Така че програмата Интерект ще възлиза на 336 милиона а, за този период, а пък Европейския съюз ще предоставя 100 и 55 милиона. Тези от вас, които не знаят къде е Донегал, ще ви кажа, това е все едно Аляска на Ирландия. От едната страна е Северна Ирландия, от другата страна е Атлантическия океан. в, в, в... Аз участвам в политиката от 85-та година и всеки път, когато пътувам до там, минавам през Северна Ирландия. Така че зная какво беше тогава. Аз съм човек, който наистина искрено може да оцени ползата от този проект за постигане на мир. И а, за това а, изпитвам много сериозни, много искрени чувства в, а, по тази тема. Европа се явява най-големия, най-успешния проект за мир – в света и изигра изключително важна роля в подкрепа на мира в моята родина. Тя подпомага политическата стабилност и економическото развитие в страната. Благодаря. Благодаря много, господин Гелагер. Някой иска ли да вземе думата? Констанца Крец. Благодаря ви, госпожо председател. От вчера знам вече, че съм докладчик в сянка от името на моята политическа група. Но не за пръв път се занимавам с програмата за установяване на мир на комисията Реги. Ние винаги сме подкрепили тази подграма и предложеното във вашия доклад, господин Кели, е съвсем уместно. Трябва да се задействаме доста бързо, ние също смятаме да не е, внасяме изменения във вашия доклад, като по този начин дадеме ясен сигнал, че трябва да се подкрепи подкрепя процеса за установяване на траен мир в е, Ирландия. В е, вашите съображения вие цитирате няколко примера, примера на добри практики които биха могли да бъдат разпространени така в рамките на нашата работа, да ги публикуваме, като добавиме съответните цифри. Става дума просто за, про, за така добрите проекти, защото не става дума за регионална програма, а програма, която наистина е важна за целия Европейски съюз. Някой от е, комисията иска да вземе думата? Не. В такъв случай аз искам да взема думата, тъй като аз съм участвала активно в този процес последните години. Става дума за процеса за подкрепа на мира и помирението в Северна Ирландия. Както каза господин Галагър, става дума за нещо повече от е, е, участието на Европейския съюз в Международния фонд за Ирландия. Става дума за една цяла, цялостната програма Интеррек. Ние, ние също така, чрез Европейската комисия, сме участвали в управителния съвет на фонда и работиме така много активно по управление на средствата. Предишната Европейска комисия създаде една междуведомствена група между, между, между раз, различните сектори, която работеше с, в тясно сътрудничество в Ирландия за участието на тази страна във всички програми. Не само тези свързани с регионалното развитие, но и по образованието и други, за да могат гражданите на, на, на тази държава да се запознаят с възможностите за участие в различните програми и както Констанца Крел каза, че би било не, не зле да се разпространят добрите практики или поне най-добрите практики, които да послужат и за други региони и да се така организират а, някакви срещи между Северна Ирландия и други мум, страни, където има проблеми, като например Кипър. Тук става нещо дума за за повече от самия процес на помирение и Международния фонд и ще приканиме до година Европейската комисия да направи един преглед на извършеното в Северна Ирландия. Аз съм имала и стажанти от Северна Ирландия и за бъдеще ще, ще продължиме да създаваме възможности за по-добра комуникация между Северна Ирландия и европейските институции. Тук имаме двама колеги от този регион, но те винаги и те и другите депутати са били винаги много активни и са подкрепяли изцяло всички действия в, а, за Северна Ирландия и за установяване на мирния процес в Северна Ирландия. трябва нали, да отчетеме резултатите, но същевременно и да видим какво може да се направи за бъдеще. Шин, Шон Кели е докладчик в Сянка. Той подготви един много добър доклад, но мисля, че това ще е проблем, който ще обсъждам и за бъдеще. Но ако никой не иска да вземе думата допълнително. Мога да ви съобща само, че срока за внасене на изменение е на 5 май 12 часа. Ще го гласуваме тук в нашата комисия през юни и още веднъж давам думата на Шон Кели. Благодаря, госпожо председател, за вашата подкрепа. Вашите предложения са много смислени, особено по отношение на това комисията да ни обясни какво се е случило, какво е постигнато, доста е постигнато, както каза моят колега. Има примери на водещи практики, които могат да бъдат използвани процесите за мир в, от този род винаги са много крехки и съвсем точно бе казано, че трябва да продължат и в бъдеще усилията. Напоследък една много малко мълцинство от републиканци от Ира взривиха бомби на няколко места. Беше ранен един полицай, не защото представляваше другата страна, а просто за да сплашат е, другите хора да не се записват в полицейските сили защото и от националистите, и от другата страна а, бяха набрани много нови служители, съотношението 50 на 50 между различните групи. Именно за това мишена се превръщат именно такива хора. Това показва, че мира се още е твърде крехък, а, дълго време е толкова крехък, и много ми се иска а, да бъде отчетена заслугата на Европейския съюз и в Ирландия, и в международен план. Благодаря. Благодаря ви, казва председателя. Скъпи колеги, ще приключиме с тази точка от дневния ред. Бих искала да ви информирам, че с нощи на заседанието на координаторите решихме следното. На първо място законодателните становища. Координаторите решиха да не представят становище по доклада, свързан с европейското наследство. Комисията по култура е водещата. Второ, взехме решение становището по правилниците и общите правила за контрол от страна на държавите членки на действията на комисията. Ще по този въпрос ще излезем с становище, което ще бъде подготвено от председателя, но няма да има становище по протокола за е, защита на е, бреговите ивици по е, инициативните доклади. Дебатите започнаха и в бъдещите седмици координаторите ще се възползват от възможността да разгледат различните становища, гледни точки и по-късно ще вземем решение. Това беше. Пред предвид, че четири инициативни доклада ще бъдат окончателно завършени в близките месеци. Вашите политически групи ще обсъдат инициативните доклади и към края на май ще трябва да вземеме общо решение. Обсъдихме също така поканата, която ни бе отправена чрез председателя на парламента от парламента на Брюксел, региона Брюксел, като целта е да се създаде една работна група, в която да участва Европейския парламент и по-специално комисия Реги с Брюкселския парламент, за да подготвим едно заседение от октомври, но ние решихме да ни приемаме това предложение, защо, защото просто ако започнем, с, ако приемеме това а, подобна покана, след това ще има и други, няма да имаме възможност да а, да работиме, няма да бъдем в... да имаме възможност да приемеме всичките покани, така че това беше решението на координаторите. Те също така взеха решение по повод а, пилотните проекти и бюджет 2011. Координаторите решиха да препоръчат на членовете на комисията заглавие за проекто за пилотните проекти за 2011. Това трябва да стане до средата на май. Като решението, официалното решение ще се вземе в през есента. Но това просто е са сега едни предварителни предложения на комисията по бюджета. Ние ще помислиме, ще поработиме и ще трябва да вземеме решение преди 20 май. Е, Ламберт Форнистел Рой също така имаше предложения за дните с открити врати и сътрудничеството с е, комитета по регион, на, за регион, регионите. Трябва да работиме за подготовката на тези дни. И това беше, това на практика бяха решенията, които бяха взети от координер, координаторите. Нямаше допълнителни коментари. Не знам, може би някой от вас иска да каже нещо по този въпрос. Не. Така че можем да считаме, че решенията на координаторите се приемат от комисията. А сега или започваме с госпожа Вестел, която има половин час за дебат. Разполагаме само с 15 минути преди започване на гласуването, така или и ако искате, можем сега да, да обсъдим доклада и малко да да отложим малко за малко по-късно доклада или да, да се опитаме набързо да го направим или да просто да е, дадем една пауза до 10 часа. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich glaube, ich finde... Госпожа Шрадър отсъства и мисля, че ще бъде проблем да разгледаме, защото темата е обекти на нейния доклад. Пред... Предлагам да изчакаме. Тя е докладчик в сянка и ще бъде жалко да да дискутирам в нейно отсъствие. Освен ако някой друг има друго, друг, е на друго мнение, мисля, че просто е добре да дадеме малка почивка, но тогава да минеме просто и към точка разни, 15-та точка от дневния ред. Така и разгледали сме го, точка 16. А, място и дата на следващото заседение. Става дума за 2 и 3 юни. И ще ви помоля да идвате на време, защото просто не разполагаме с безкрайно много време. Сега точка 14 значи, обмена на мнение с Европейската комисия по доклада на госпожа Вестфалт и до 10 часа имате почивка и ако много ви моля в 10 часа точно да започнем гласуването. Давам 15 минут на почивка. Okay, sorry, go also to my problem.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 Dear colleagues, can you check your machine? Скъпи колеги, моля проверете дали работи техниката, за да започнем. Dear colleagues, we have technician, technicians with us. Колеги, техниците са тук на място. Ако имате проблеми с техниката за гласуване, могат да помогнат. Проверете си техниката, моля. So, Започваме с гласуването. Всички ли опитаха? Не още. Моля всички да пробвате машините. Мисля, че всички успяха. Приключваме. С It works, I understand. So we can start... Започваме с процедурата по гласуване. Осма точка. 99 изменения имаме. Имаме и компромисни изменения по резултатите от преговорите. Не бива да забравяме, че сме внесли предложение за промяна на името, така че днес гласуваме за приноса по политиката сближаване и Лисабонския договор и дебата за май месец. Можем да продължим сега с гласуване. Изменение номер 10. Минаваме към 11. За. Въздържали се. Против. Приема се. 12 се отегля, 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14 за, против. Трябва да проверим електронно. Изменение 14. Да гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. 20 за. Приема се. Изменение 15 за. Против. Въздържали се. Пак трябва да проверим, защото не съм сигурна. Изменение 15. Електронно гласуване. The vote is closed. Край на гласуването. 19 за, 16 против. Приема се.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 против. Моля, моля да проверим. Изменение 20. Гласувайте. 18 е, за 19 против. Е, отхвърля се. Изменение 21 за против. Въздържали се. Приема се. 22 за против въздържали се, приема се, 23 се изтегля, 24 за и 25 са идентични за, против, приемат се. Компромис 2 към параграф 11, който покриват да изменя 26 и 27 за, против, въздържали се, приема се. Компром. Изменение 28 за против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 по параграф 13, покриващо изменение 29 до 30, 32 до 34 за, против, въздържали се, приема се. И... Измененията ли се председателя, компромис 4, което покрива 36 и 37 изменение. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 към 13А, покриващо 38-39, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39 за, против, въздържали се, отхвърля се, 40 се оттегля, компромис По повод шести компромис искам да кажа, че в английската превод се казва високи региони, в, на немски са планински райони. Това е технически термин, на английски да е mountain regions. Да, ще отбележим това. По принцип документа се използва Mountain. Да. Планински. Компромис 6. Покриваш 40 на 81. За, против, въздържали се. Приема се. 43 за, против, въздържали се. Моля да проверим 43-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24 за 18 против, 42 отпада, 44 за против. Проверка. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. 24 против, отхвърля се 16 за, 45 се изтегля, 47 за, против, въздържали се, приема се, 46 отпада, 48 за, против, Въздържали се. Не мога да преценя. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 18 за, 24 против. Компромис 7 към 15А, покриващи изменени 49 и 51 за, против, въздържали се, приема се. Компромис е 8 към параграф 16, покриващи изменения 52, 53, 54 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 се оттегля. 51 пада. 55. Което също пада. 56 се изтегля. 57 гласуваме за. Против. Отхвърля се, нали? Нека да се пак да проверим. 57 изменение. Closed. Uh, oh, 23 in favor, 18 again. 23 за. Приема се 58 за. Против. Много е трудно да преценя така. Пак трябва да се провери. Моля, гласувайте. Vote is closed. 18 за, 23 против. Отхвърля се. 59 за. Против. Отхвърля се. Няма нужда да се проверява. Много ясно беше. 60-то за. Против. Отхвърля се. 61 за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 Vote is closed. Край на гласуването. 24 за, 17 против. Приема се 67 за, против. Въздържали се. Приема се 68 за, против. Въздържали се. 68 се налага да проверим електронно. Vote is closed. Край на гласуването. 18 за, 23 против. Отхвърля се. 69-то отпада. 70 за, против. Въздържали се. Очевидно отпада. 71 за, против. Въздържали се. Okay.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 Край на гласуването. 25 против. Отхвърля се. 75 за. Против. Приема се. 76 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9 по 21 параграф. Покрива 78 и 79. Изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10 Оплащаш 80, 82 83 за, против, въздържали се, приема се. 84-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, Проверка 85. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 28 гласа за. 86 за. Против. Приема се 87 за. Против, въздържали се, приема се компромис 11, обхващащ 89, 90 91, за, против, въздържали се, приема се 80, 92 за, против, въздържали се, проверка, 92 изменение. Моля, гласувайте. 24 за, 17 против. Приема се 93 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 94 разделно гласуване първа част за против приема се втора част за против Проверка по втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за, 14 против. 95 се изтегля, 90... Има устно изменение към 26 параграф от госпожа Ферхейн. Ферхевен. няма нужда от пояснение. Гласуваме за против. Въздържали се. Приема се. 98 за против. Въздържали се. Приема се. 97 за против. М нека да проверим.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 Компромис 1 към съображение Д, покриващо 7 и 8 изменение за против. Въздържали се. Приема се. Е, изменение 9 за против. Въздържали се. Проверка. Изменение 9 към съображение ДА. Край на гласуването. 25 за 17 против. Приема се. И електронно гласуване по окончателното гласуване на проекто доклада. Крайно гласуването. 40 гласа за, само един въздържал се, един против. Поздравления за Рикардо Кортес Ластро. Колеги, сега преминаваме по гласуване. Само един въпрос. Когато започнахме гласуването, вие споменахте, че това може да е в дневния ред за май месец. Може би е хубаво да има приоритетен дебат по някои от, дали, от докладите. Иначе имаме само едно представяне в парламента. Хубаво е това да стане през май или юни, защото можем да имаме приоритетен дебат за сближаването с оглед на този доклад и другите. Казвам го като предложение. решенията все още не са взети, предстоят. Има голяма вероятност докладът на господин Ластра да бъде включен по време на първото заседание през май, но ние сме поискали това да бъде положението с всички доклади. За момента нямаме окончателен отговор. Все още не е ясно какво ще бъде разпределението през първото и второто заседание през май месец. Може да гласуваме по време на второто, но за мен поне не е ясно. За сега дебата е предвиден за първото заседание през май. Констанца Крел. Същия въпрос възникна и по време на последното заседание на координаторите в групата. Можем да имам приоритетен дебат по политиката на сближаване и през май ние това сме и поискали. Решихме да помолим двата доклада да бъдат обсъдени по време на пленарното заседание като приоритетна тема както и стратегията 2020. Това е предвидено за първото заседание, но все още не знаем дали е така. Нямаме окончателно решение. Това сме го подкрепили по време на конференцията на председателите, но все още няма окончателно решение. Не сме убедени как стоят нещата по отношение на този доклад. Имам някаква представа за другия доклад, но водим битка и за двата. Искам да ви помоля, официално или неофициално, както искате, да се упражни натиск в политическите групи, за да бъде постигнато това, защото в крайна сметка окончателното решение ще бъде взето от конференцията на председателите и всичко зависи от оказаната политическа подкрепа. Можем ли да сметнем, че сме приключили с тази точка? можем да продължим с второто гласуване за днес. Това е доклада на господин Ван Нистелрой за прилагането на взаимодействието между средствата за изследване и иновации, Европейския фонд за регионално развитие и седмата рамкова програма за научни изследвания. Имаме 74 внесени изменения. Може би си спомняте, че този доклад бе изготвен а, по линия на 50-я точка в правилника. Така че можем да преминем към гласуване. Най-напред първо компромисно изменение 6, 7 и 8. За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме десето изменение. Девето беше оттеглено. И продължаваме с десето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Тринайсто изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 14 изменение за, против, въздържали се, приема се. 15-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2, това са 12-то, 16-то и 53-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 19-то. Не, извинете. 50-то изменение. Имаме разделно гласуване. Гласуваме първа част на НП. За, против, въздържали се. Приема се. Втора част пада, ако правилно сме разбрали. И сега гласуваме 19-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме устното изменение. Не, извинете ме, това не може да стане. Все пак, гласуваме устното изменение. За, Приема се. Сега 21 изменение с устното изменение. Включен от за, против, въздържали се. Приема се. 22. Отпада. Минаваме към четвърто компромисно изменение. За, против, въздържали се. Приема се. пети компромис включва 17, четвърти параграф. За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме 25-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме 27-мо изменение за, против против, въздържали се, приема се. Гласуваме параграф 15, първа част. Имаме разделно гласуване. Гласуваме първата част за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме устно изменение от докладчика 29-то за, против, въздържали се. Приема се. Гласуваме 29-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към 8 параграф, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме 6 6-ти компромис. Включва 331 изменение за против, въздържали се, приема се. Гласуваме и седми компромис, втора част на параграф 15, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 35 5 отпада. Минаваме към 9. За, против, въздържали се. Приема се. Продължаваме с параграф 10 и първа част. Не е така. Само ви информираме, че сме го приели без гласуване. Гласуваме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 въздържали се, приема се. Компромис 10 и 11, 44, 45 изменение за, против, въздържали се, приема се. 47 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 включва 48 изменение, втора част на 67 за, против, въздържали се, приема се. Минаваме към устно изменение към 49. Госпожа Крал. За, против, въздържали се, приема се 49, както е изменено. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме компромис 12, включващ изменение 51, 52 и 56 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се. Предлагам да проверим електронно. 54-то. Гласувайте. 54-то изменение. Приключихме. 15 за, 24 против. Отхвърля се. 55 за, против. Въздържали се. Приема се. 56 отпада. 57. Имаме разделно гласуване Гласуваме първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Предлагаме проверка. Втора част на 57, електронно гласуване. Приключихме. 27 против. Отпада. 59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 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 обхваща втората част на параграфа титре, параграф 6, 71 втора част. За, против, въздържали, приема се. 72 за, против, въздържали се, Приема се 73. Имаме устно изменение от докладчика. Гласуваме устното изменение за, против, въздържали се. Приема се 73 с устно изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Втори параграф се приема без гласуване. 74 за, против, въздържали се, приема се. Прием бил. Първия е оттеглен. Второто изменение за, против, въздържали се, приема се. 3 е оттеглено, 4 за, против, въздържали се, приема се. Първи параграф отпада. Гласуваме пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Окончателното гласуване сега на доклада на господин Ламберт Ван Нестелрой. Гласуваме електронно. Гласуването започва. Приключихме с гласуването. 39 за, 1 против, 1 въздържал се. you. Now, uh, any, yeah, colleagues, you need a break? No. Колеги, трябва ли... Move to the... Така, ми преминаваме към гласуването на доклада Прозрачност на регионалната политика и на нейното финансиране. Господин Тремополос, искате ли да кажете нещо? Не. Имаме 54 изменения. В пленарна зала този доклад ще се гласува през юни. Нека сега почнем с гласуването. Параграф 5 за против. Мисля, че трябва да направим електронна проверка. Започнете гласуването. Гласуването приключи. 14 за 27 против. Отхвърля се 6 за против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение към изменение 7 за против. Въздържали се. Приема се. Трябва да гласуваме 7 с изменението за против въздържали се, приема се. Сега изменение номер 8 и устното изменение за, против, въздържали се, приема се. И сега 8 с вече измененията. Няма да да променям. Значи гласувахме за 8 с измененията, сега 9 за против. Мисля, че трябва да провериме по електронен път. Започнете гласуването по изменение 9. Гласуването приключи. Отхвърля, отхвърля се 24 против 17 за. Изменение 11-то. 10-то, е, извинете. 10 за против. Въздържали се приема се 11 за против. Въздържали се. Не съм съвсем сигурна. Нека да проверим. 28 за, 13 против, 12 за, против. Въздържали се. Приема се 13 също 13 и 14 се гласуват заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис 1, 15, 16, се 15 16 за против. Втори компромис 17 до 19 за против. Приема се. Трети компромис 20, 21, 22 за против. Въздържали се. Приема се.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 приключи. 27 за 13 против. Приема се. Просто сте така не, не, не сте седнали едни до други, много сте разпръснати из залата и трудно можем да провериме. 31 31 изменение за против въздържали се, приема се освен ако искате да провериме. Компромис четвърти, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 34, изменение по-скоро 34, за, против, въздържали се. Мисля, че от, се отхвърля, но ако искате да провериме, нека да провериме. Компромис 5 35-38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 не отпада. Така че трябва да преминем към... We can. I mean, I'm, I'm sorry. Where I go now? Because. I'm not... And, uh, Diana yeah, yeah, will tell you. No. Yeah, yeah, I have, can I? Uh, yeah, just, just, just check. Don't worry.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 people are rethinking, you hope. Така. Констанц, може. Не. 30. Приключваме 27 за, 11 против. Значи се приема. Никой не е премислил и решил нещо друго. Сега минаваме към изменение 36. Ама моля ви се, не дайте да говорите 36. За. Против. Отхвърля се. 39-то. Разделно гласуване за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Четвърто се оттегля. 41. Устно на господин Кадек за. Против. Струва ми се, че е прието. Наистина, дигнете ръце. Според нас се приема с 42 за, против въздържали се, приема се. 43-то за против. Въздържали се. Отхвърля се. Мислите, че хората просто не си, не си дигат достатъчно високо ръцете. Добре, нека да проверим 43-то изменение.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 Приема се според мене. Аз мисля, че е прието, но нека да провериме. 53-то изменение, започнете гласуването. 27 за, 11 против. 54-то за, против, въздържали се, приема се. Съображение 1 за, против, Отхвърля се. Второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто. Против. Въздържали се. Приема се. И сега окончателно гласуване, целият доклад, електронно гласуване, започнете гласуването. 30. четири за, 1 против, 2 въздържали се. Поздравление на докладчика. And, and we move to, uh... И сега сега Доклад относно съобщенията на комисията, подход на общността за превенция на природните и причинени от човека бедствия, 13 изменения, компромиси. Гласуването в Комисията по колна среда ще бъде на 13 май. Започваме, гласуваме. Изменение номер 3 за против въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се. Приема се 5 за против, въздържали се. Отхвърля се. Шесто за, против, въздържали се. Приема се. Към което е? Осмо за, против, въздържали се. Приема се. Девето за, против, въздържали се. Отхвърля. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 1, десето. Искате да проверим десето? Добре. Нека да провериме. Започнете гласуването. Okay. We... А, нека да проверим още веднъж, защото доста ми се вижда странно. Всички са за. Всички са за. Добре. Добре, компромис едно. За, против, въздържали се. Приема се. Второ, втори компромис за, против,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 въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. 25-то изменени, за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение към параграф 4д на Маркус за против въздържали се приема се 28 за против въздържали се приема се 30 за против въздържали се приема се и сега гласуваме цялото проекто становище с изменение, електронно гласуване. Гласуването приключи. 37 за, 1 против, 2 въздържали се. Поздравявам докладчика. А сега остава доклада Вестфал. А, колеги, нямаме почивка. Продължаваме с доклада на Керстин Вестфал. Колеги, казвам, нямаме почивка. Have to talk, please. Тези, които искат да си приказват, моля да излезат. Благодаря. Колеги, искам да обясня защо преди малко казах, че не е редно да обсъждаме доклада в отсъствието на госпожа Шръдър. Моят доклад е свързан с нейния от социалната комисия и затова мисля, че тя трябва да присъства. Госпожа Шрадър работи по една важна тема за социалната комисия. Потенциала за заетост, който да се развие в бъдеще. Тя определя понятието зелени работни места, мисля потенциала за разширяване на заетостта и е, засяга темата за качеството на работното място и условията, при които се работи на тези зелени работни места – Смятам, че доклада и е много сполучлив, защото зелената економика придобива все по-голямо значение и е, е, в тази област има голям потенциал за разкриване на нови работни места. Е, в моето становище за комисията Реги аз лично се опитвам да засегна различните аспекти на доклада. Колегите от социалната комисия са компетентни и аз се, попит, се запитах какво мога да допринеса от гледна точка на регионалната политика. Становището е доста кратко. Аз се съсредоточих върху няколко важни аспекта. Разбира се, структурните фондове могат да играят важна роля за създаването на нови работни места – и регионите трябва да знаят, че ако създават зелени работни места, ще получат подкрепата на Европейския съюз и по-специално в областта на обучението и подготовката, което е в основата на получаването на нови компетенции. В тази област общините, градовете, кметствата на градовете имат големи възможности за действие защото много често тези въпроси са от регионална компетентност. Трябва да се поощрят регионите да създадат добри рамкови условия за обучение и подготовка в тази насока. Например, мобилността в градовете, разширяването на транспортните мрежи могат също да играят важна роля. За всички, които търсят работа, това ще е от съществено значение. Днес човек трябва да е мобилен, за да може при е, случай да е, се премести, да отиде на по-далечно място, където има е, свободни работни места. За това местният транспорт е много важен. Защото ще улесни е, стигането до по-отдалечени работни места. Важно е също така да се модернизира инфраструктурата. Там също могат, може да се използват структурните фондове. Друг въпрос, който разглеждаме е устойчивото използване на структурните фондове. Всички знаем, че има случаи, когато предприятия получават средства от фондовете, за да разкриват нови работни места но много често след няколко години тези места се изнасят в региони с по-ефтина работна ръка. Затова трябва да искаме да се създават устойчиви работни места и да припомняме на местните власти, че мерките, които предприемат, трябва да бъдат устойчиви и трайни. Европейските фондове е, трябва да служат за финансиране на дългосрочни дейности. Не трябва да се финансира е, създаването на работни места, които след няколко години ще бъдат изнесени. В становището си припомням също така е, съществуването на програмата Еразмус не знаем какво ще бъде бъдещето на този проект, но той може да допринесе значително за обмяната на добра практика между регионите и градовете, особено в пазара на труда. Регионалните политици могат да се получат от опита на други региони. Знам, че комисарът Хан е на наша страна по отношение на проекта Еразмус. Това е първото ми становище. Надявам се, че съм отразила основните аспекти, които засягат Комисията по регионално развитие и допълвам доклада на госпожа Шрадер. Беше ми много приятно да работя в докладчиците в Сянка. Флорен. Благодаря ви много. Сега искам да дам думата на докладчиците в Сянка, Елизабет Шруйдер. Благодаря. Благодаря на докладчика и за работата. Ние отдавна сме във връзка с нея и доста задълбочено обсъдихме въпросите. Доклада е по собствена инициатива на Комисията по заедостта, но има значение и за Комисията по регионално развитие, защото тя може да е, формулира редица рамкови условия, които да позволят прилагането на предвидните мерки. Ще обясня а, как комисията Реги може да бъде включена в а, доклада. Комисията е пряко свързана с една инициатива, която изхожда от принципа, че Европа в стратегията Европа до 2020 година трябва да се помисли за създаването на зелени работни места. Испанското председателство, например, в момента се занимава с новите компетенции, свързани с новите работни места. Белгийското председателство също ще даде приоритет на зелените работни места – и а, аз съм във връзка и с двете председателства в а, Комисията по заетостта разгледах 20 на проучвания и бих казала, че този въпрос е централен и в Г8 и в Г20. В момента се определя понятието зелено работно място. Аз се запознах с дефиницията на Международното бюро по труда и в всичките проучвания ясно се вижда, че рамковите условия ще имат решаващо значение за пълноценно използване на целия потенциал за създаване на нови работни места. Какво означава това в е, е, ако в даден регион е, има политика за създаване на зелени работни места, тя ще привлече предприятия. В Германия, например, там, където има една устойчива политика, потенциала за разкриване на работни места е голям. Стотици хиляди нови работни места замяна на това, ако политиката се променя, броят работни места, които могат да бъдат разкрити е много по-нисък, защото рамковите условия се променят от година на година и хората не желаят да инвестират. Този аспект е пряко свързан с дейността на регионалната комисия. Тук се е включена бюджетната политика, политиката за екологическа модернизация на индустрията, на инфраструктурата в регионите, в градовете, кметствата, общините имат много възможности екологичната модернизация на транспорта, да кажем. Поощряването на предвижването с велосипеди и прочие. Това ще стимулира новаторската дейност предприятията, които ще поощряват придвижването на своите служители с велосипед. Цифрите е, са. Има, има различни цифри, някои са оптимистични, някои са по-песимистични. И е много важно да се е, уточни по какъв начин ще се създават е, рамковите условия. Е, как ще се съчетае е, изследователската дейност, новаторството с е, регионалното развитие. Е, дали научно-изследователската дейност трябва ли да бъде екологична, да се насочи към промяната в климата. Това ще има голямо значение за проектите в регионите и ще се отрази пряко на заетостта. Затова нашите сътрудничество с господин Ван е, Нистелрой беше много плодотворно и смятам, че доклада е много сполучлив, защото той прави пряка връзка между тези аспекти. За мен е много важно Комисията по регионално развитие да внесе своя принос от гледна точка на регионалната политика и по този начин в Комисията по заедостта ще е, вмъкна цяла глава, свързана с регионалната, комисията по регионално развитие. И хората по този начин ще си дадат сметка, че тук става въпрос наистина за една обща рамка, обхващаща много аспекти. Е, ще продължа да работя с госпожа Вестхавен. Радвам се, че и другите колеги е, ни подкрепят. Ние имаме е, една претенция към структурните фондове, които трябва да, да, трябва да се инвестира в е, екологичните мерки. Защото тези инвестиции ще допринесат за създаването на е, редица нови работни места. Трябва да се използва този потенциал. Благодаря много. Не зная дали други желаят да вземат думата? Господин Вашек е следващия в списъка. Господин Вашек. Госпожо председател, госпожи господа, много се радвам, че се обръща внимание на темата за създаването на работни места, тъй като има голям потенциал, който не е освоен. Това е проблем в повечето общини и градове. Проблема се състои в това, че имаме голям брой проекти и твърде малко средства за финансиране. Следователно, трябва да окажем натиск на общините, на правителствата да заделят повече средства, защото ако желаем да подкрепяме проектите, би следвало да имаме и финансови средства. За, например, за ремонт или за купуване на нови превозни средства. Искам да посоча, че трябва много внимателно да следим посоката, в която отиват средствата. Програ... Проектът Разъм за органите на местно самоуправление посочва, че нямаме достатъчно средства, но и тези, които имаме, не се освояват по целесообразност. Проведено е проучване и все още не сме съумяли да изпратим местни работници по програми за обмен, така че остава още много работа да се върши. Благодаря ви много. Ламберт Ван Несторо има думата. За свършената работа. Важно е да направим връзка между това и дебата, който направихме за териториалното измерение на инициативите за заедостта и зелената економика. Ако погледнем стратегията за 2020 година, там е заложено а, да наблегнем на зелената економика, но това може да стане само ако по регионите има разработени визии така че бих искал да има по-голям натиск за този вид резултати и този натиск да бъде насочен към местните и регионалните власти. Що се отнася до заедостта в тези райони, тя може да бъде стимулирана, ако има всеобхватна визия. И това е тема, с която трябва да се вземе тази комисия. Следва да имаме една всеобхватна, един политика, интегриран подход. И второто нещо, което искам да кажа е, че е нужно да има добра съгласуваност на различните равнища. Можем да постигнем създаването на работни места, ако инициативите за градовете и другите инициативи са съзвучни с националните европейските цели. Много често ставаме свидетели на измисленото отново и отново на топлата вода. В съобщението на Европейската комисия се говори за превозни средства, движване с електричество. Виждаме, че всеки град сам провежда някакви инициативи, без да има съгласуваност между тях. Инициативата е децентрализирана, но все пак трябва да обръщаме повече внимание на координацията. Бихме могли да внесем изменения, да подчертаем по-дебело тези становища. Но мисля, че вече сме определили кои са приоритетните а, цели за тази комисия. Просто исках да разширя темата. Не забелязах, че и докладчика иска да вземе думата. Господин Ковачев. Да. Господин Ковачев. Председател, аз искам да благодаря първо на докладчика за това предложение, проекто предложение за нашето становище. Съгласен съм с това, което казаха моите преждеговорящи. Основните роли това е образованието. Местните органи трябва да участват активно в даването на добро образование на младите хора, мобилността. И а, когато европейските институции произвеждат толкова много документи, които са свързани с различни стратегии, свързани с регионалното развитие, особено от 2020, като говорим за иновации, за зелени технологии, не трябва да забравяме и мобилността и кохезионната политика, новите страни членки имат доста да наваксват. За това в, когато разглеждаме идеите за 2020, не трябва да забравяме инфраструктурата и физическата, не само виртуалната инфраструктура в новите страни членки. Единството, което така ме притесни в проектостановището е създаването на общество с пълна заетост. Аз живях и се учих в, по времето на комунизма или на социализма в България. Тогава имаше общество с, на, на хартия с пълна заетост. Не знам доколко такава една цел е идеалистична или е добре да бъде как може реално да бъде изпълнена, но общество с пълна заетост е, разбира се, нещо, което е, е, трябва да помислим върху този въпрос. Благодаря ви много. господин Ангоракис. Благодаря, господин председател. Искам да направя само няколко бележки. Бях малко задачен от казаното от госпожа Вествал. От каква гледна точка? Е, щом не сме успяли до сега да разрешим този проблем – проблема за транспорта на младите и до, за, до мястото на работа. Как ще стане това сега? В страни като Гърция или новите държави членки наистина има проблеми от тази гледна точка, но, това, но не това е според мен основният проблем. към какво трябва да се върнем, госпожо председател? Струва ми се, че много капитали ще бъдат насочени към зелените технологии, към зелената економика и по този начин ще се позволи на и по този начин ще превъзмогнем кризата. Независимо дали сме за или против, струва ми се, че зелената економика има бъдеще. Миналата седмица Алгемайн Цайтунг писа Какви са новите, новия напредък на Китай спрямо Европа, спрямо Германия и така нататък. И това е проблема, който трябва да си зададе Европейската комисия. Всичко друго ми се струва второстепенно. Така че, госпожо председател, ако стратегията почива на печалби, на а, само на, само на печалби и на пари, просто няма да стане тогава няма да можем да осъществиме нашите цели за а, заетост. Градовете трябва да използват а, колкото може повече зелените технологии, но не само градовете. Ще трябва да се реши един а, друг проблем. Ето имам предвид моята страна Гърция. В а, Гърция ще се създадат е, е, звена, енергийни звена, които, които ще използват биомасата. И това ще има последици за е, околната среда. Сега какво трябва да направим? Дали да, да имаме в страните си безкрайно много вятърни генера, генератори или слънчеви генератори и така нататък? Има и проблема с, преработването на, от, на отпадъците, с, с екологичните отпадъци. Имаме много проблеми. В Гърция, в Словения е, е, е все още има много проблеми. А този вид технологии, зелени технологии ли са или не са? преработката на тези отпадъци. И трети проблем. Дали става дума за нови технологии, дали става дума за нови промишлени сектори? Да, първо трябва да се решат проблемите на регионално равнище, това е ясно, но, но става дума за предприятия или отрасли, които изискват мащабни економии. Така че трудно можем да решиме проблемите на ниво регион, ако, ням, ако нямаме един, една по-глобална визия, ако не решим проблемите свързани с износа. Как ще стане? Как ще, как ще задоволим нуждите, как ще предотвратим кризите, ако нямаме так по-глобална визия? И, напос... и от отново, ако искаме да освояваме и използваме е, средствата в, а, от европейските фондове, трябва много ясно да определиме целите, защото няма да може да има зелена економика, ако нямаме точно, ясно е, определение на е, звената, които трябва да се създадат с цел закъснението и което има в много региони. Йоахим Целер. Аз също искам да благодаря на докладчика и на госпожа Шрадер, които представиха темата. Когато говорим за регионална политика и политика на сближаване, трябва да подчертаем, че един от големите приоритети е на тези политики е подкрепата на регионите за увеличаване на конкурентноспособността им и разкриването на нови работни места. Проведахме дискусия. Лисабонската стратегия до 2010 година беше провал. Европейския съюз трябва да а, стане най-новаторската зона в света. Още не сме приключили дискусията, ето че се появи нова стратегия, стратегията до 2020 година, в рамките на която имаме амбиция да създаваме нови технологии. Само, че забравяме, че в Лисабонската стратегия все пак беше успех в някои области. И една от тези области е политиката на сближаване. От 2004 до 2007 година трябваше да се Европейския съюз трябваше да разшири дейността си след присъединяването на 12 нови държави членки и да ги включи в политиката на сближаване. И в крайна сметка успяхме. Това беше успех за всички нас и мисля, че трябва да стъпим на него. да заложим на всичко това, на което държат гражданите на нашите страни, на, на, на регионите. Един от приоритетите ни и е запазван, най-малкото запазването на работните места за хората. Това трябва да е приоритет на структурната и политика и политиката за регионално развитие. За това казах, че съм благодарен на докладчика. За а, точните формулировки. А, те посочва основните елементи, обучението, подготовката, устойчивото развитие, ролята на градовете. градското измерение е много важно в политиката за, на сближаване. Трябва да се съгласуват усилията на европейско равнище и усилията на градските кметства – мисля, че това трябва да остане един от приоритетите на регионалната политика. Благодаря. Господин Целър беше последния в списъка. Благодаря, госпожо председател. Няма да повтарям казаното от колегите. Просто искам и аз да се присъединя към благодарностите и да подчертая два аспекта. Подкрепата за пилотния проект Еразмус от местните и регионалните власти. Според мен този проект трябва да продължи и се надявам, че с помощта на Европейската комисия ще получим необходимата подкрепа. И Втория аспект, който искам да подчертая, е ролята на местните и регионалните власти в получаването на нови умения, нови компетенции. Е, е. Благодаря. Госпожа Вестфал, дали иска да коментира казаното от колегите? Благодаря. Съвсем накратко и искам и аз да благодаря на всички, които се включиха в дискусията и от дискусията заключих, че това, което извеждам като приоритети се подкрепа от членовете на комисията. Радвам се, че всички сме съгласни, че Еразмус трябва да продължи и че регионалната, местната политика трябва да се интегрират в европейската. Аз знам колко е важно да се води истинска местна политика. Много е важно да се борим за пълна заетост да се а, задържат хората на работните места, на пазара на труда, да се създадат а, работни места с добри условия на труд. И това е, разбира се, тема, която е от правомощията на Комисията по заедостта. Ние разглеждаме регионалните аспекти. Искам да благодаря на всички колеги, които допринесаха за разработването на това становище. Uh, point, uh, as... Обявявам приключване на разискванията по тази тема. Искам да ви припомня, че крайния срок е 4 май и ще гласуваме това становище на 22 юни на заседанието на комисията. Благодаря на докладчиците, докладчиците в сянка. И сега можем да минем към следващата точка в дневния ред. Участието на Европейската комисия. темата са пилотните проекти които бяха създадени през 2009 година в резултат на едно искане от Комисията за регионално развитие. Помолихме информация от е, Генерална дирекция преди няколко месеца. Поискахме сведения за напредъка. Получихме писмо от е, директора. Бяха разпратени тези отговори на колегите и сега позволете да приветствам с добре дошъл представителя на Генерална дирекция Реджо и се надявам, че ще се получи добър обмен по пилотните проекти. Вероятно а, знаете, че в момента сме в процес на подготовка на решение за последващите стъпки свързано с бюджета за 2011 година. Скоро ще вземем решение дали ще продължим изпълнението на тези проекти. Това, разбира се, ще зависи и от това, което ще чуем от вас. Тук се обръщам към представителя на комисията. Това ще зависи и от потенциала на други пилотни проекти. Именно затова тази днешна среща е толкова важна, тъй като тя ще се отрази на взетите от нас решения. Имате думата. Добро утро! Благодаря много, госпожо председател, за това, че организирахте този обмен на мнения. Както казахте вече, ние сме изготвили доклад за статуквото още през февруари месец. Искам с колегата Ранолд Хол да ви представя нашите становище. Участват и колегите, които ежедневно работят по тези пилотни проекти. Това, което ще чуете, е актуализация от февруари насам доста се случи по много от проектите и искаме да ви дадем актуална информация. Доколкото разбирам, освен четирите проекта, за които ще ви осведомя от име на Генерална дирекция, имаме и колега от Генерална дирекция предприятие, който ще ви осведоми за пилотните проекти в неговия сектор, в, който, в които и ние участваме като партньор. Ако нямате възражения с помощта на PowerPoint бих искал да ви запозная с напредъка по различните проекти, за да видим докъде сме стигнали. Най-напред паневропейска координация на методите за интеграция на ромите. Това е един пилотен проект за оказване на помощ чрез иновативни методи на проблемите, с които се сблъскват ромските общности и техните многолики измерения. По този начин ние насърчаваме интегрирания подход за ромските общности. Има ясна връзка между този пилотен проект и прилагането на масови практики. Ние смятаме, че знанията, които ще натрупаме в контекста на пилотния проект, ще повлияят на изпълнението а, на проекти за тези общности, които се финансират приоритетно. Те се финансират по линия а, на фондовете на Европейския съюз. Проведохме допитвания до заинтересованите лица. Два големи семинара бяха проведени на 13 март и на 25 юни 2009 година. По време на тези обсъждания ние разбрахме кои действия биха довели до най-ползотворни резултати и така структурирахме проектите. Всъщност, имаше четири основни приоритета, които бяха очертани за а, проекта. Първата област е ранното образование и обгрижване на децата. Съвършенно ясно е, че образованието е ключ към приобщаването на а, тези приоритетни общности. И за да се получи това, трябва да започнем на ранен етап от живота на въпросните лица. Ние надграждаме на съществуващите вече практики и доразвиваме новаторските подходи в тази посока. А, на второ място, втория приоритет е, микрокредитирането и създаването на условия за да могат да работят като самонаети. Много често това се оказва много обещаващо и те могат да започнат собствена дейност. Именно за това беше предложено да се подкрепи самонаемането чрез микрокредитиране. 5000 евро могат, например, да позволят на едно лице да купи превозно средство, с което да доставя стоки на пазара и да развие собствена дейност, малка фирма. По този начин се насърчава именно самонаемането. На трето място имаме информация и по-широко осведомяване. Осведомяване на широката общественост за проблемите на ромските общности, за условията на живот. Мерките са насочени и към самата ромска общност, за да има едно взаимно опознаване и яснота за това, яснота за това какво може да се предприеме, за да се преодолеят онези проблеми, които са съществували в миналото. На четвърто място имаме инвестиции в инструментариум, методи за оценка, събиране на данни, а, за да се разработва политиката на базата на доказателства. Тази информация в бъдеще ще осигури правилните предложения за политик. Генералната дирекция дава ласък на тези поли, а, проекти, но ние решихме да възложим на външни изпълнители голяма част от дейностите, тъй като не разполагаме с достатъчен ресурс да поемем всичко сами. Направихме го също така, а, като съзнаваме, че знанията на други участници също могат да бъдат полезни. Предложението бе да намерим правилните партньори за проекта и процедурата започна през 2009 година без формирана комисия за оценка. Бяха разпратени писма на необходимите организации през март месец тази година и сега сме в процес на договаряне на избраните организации. Договаряне с избраните организации. Искаме да ви уведомим с кого смятаме да работим в бъдеще. Най-напред фонда за образование на ромите, това е за интеграция в детството. На второ място по самонаетите и микрокредитирането с безвъзмежна помощ. И на трето място организацията се нарича SPOL International. Тя ще работи по линия на информацията и повдигане на а, съзнанието. За това са заделени 900 000 евро. Решихме да обединим наличните ресурси с Организацията за развитие на ООН, безвъзмезната помощ, която ще бъде предоставена на Организацията за развитие на ООН, възлиза на 400 000 евро и ще работим съвместно с Световната банка по подготовката на оценката на третия елемент. Вече работим много активно в областта на приобщаването на ромите и в случая по-скоро ставаше дума за събиране на знанията на едно място и опита. През 2010 година сме планирали конференция, която ще бъде проведена през есента, за да оцени събирането на данни, да направи цялостна оценка. И на следващия слайд виждате, че сме засилили подкрепата за ромската общност. Това е нещо, което е видимо и можете да го виждате на сградата на Берлемон. А, на 8 11 април а, ние отбелязахме Международния ден на ромите, който всъщност е 8, на 8 април. Това са пилотните проекти, посветени на ромските общности. Това е конкретния отговор. Ако нямате възражение, ще продължа с втората тема, а именно еразъм за определени представители на органите на местно самоуправление. Когато започнахме да обсъждаме тези пилотни действия, се сблъскахме с някои затруднения – повникнаване в това, кое е правилната посока. Бе ясно, че този проект ще изисква сериозен ресурс, както за комисията, за да може да организира а, такъв инструментариум, но в същото време и за евентуалните кандидати, които ще бъдат подбрани. А това са именно органите за местно самоуправление. Освен това, бе ясно, че ако искаме сериозно да се заемем с тази цел, и това наистина го желаехме, трябва да разполагаме с добра методология, за да можем да представим убедителни доказателства, че тази дейност наистина има своето място и може да постигне конкретни резултати. Според нас тези действия трябваха да бъдат един вид принос в дългосрочното изграждане на капацитет на местно равнище. И трябваше да замислим нещо, което да оцелее в дългосрочен план. За да постигнем по-голяма яснота и приложимост по изпълнението на такъв проект, ние решихме да направим едно предпроектно проучване и за тази цел – а, бе избран един изпълнител. Това е компанията Екотек Екорис. И бе взето решение да се направи едно изпитване на целевата група с една извадка на заинтересованите лица, за да чуем тяхното мнение а, за това кои биха били най-полезните модели за прилагане на тази схема? Бе изготвен окончателен доклад от изпълнителя в края на януари през тази година. Имаше известно забавяне. Сега разполагаме с проекто доклад, който е внесен в комисията и в момента той се обсъжда с нашите партньори. Това, което мога да направя сега, е да ви запозная с някои от предварителните констатации, които в момент, по които в момента се събират допълнителни данни от изпълнителя. Бе установено, че освен въпроса за наличието на време, сред целевите групи, стои въпроса за финансовите вноски. Има и ред други въпроси, които трябва да бъдат взети предвид. Например, езиковата бариера. Как да се справим с факта, че на местно равнище много често има ограничени възможности за работа с чужди езици? възниква въпроси за формата, за продължителността на този вид обмен, който искаме да осъществим. Освен това, обмислихме и формата, която е най-подходяща, за да извлечем най-осезателни резултати с конкретни последствия от тях. ако не се съсредоточим на конкретни теми, няма да постигнем желания резултат. Госпожо председател, важно е и да се каже, че ние сме влагали усилия в изпълнението на подобни схеми, за да получим по-ясна представа за необходимия ресурс и в други области, за да открием къде са слабостите, кои са силните страни. И ясно ми е, че когато предлагаме такъв модел, а, той не може да бъде възприеман като някакъв вид а, спомоществователство. Целта е всъщност да се обменят знанията. И тези предпроектни проучвания а, включваха 11 семинари с потенциални заинтересовани страни на местно и регионално равнище в 9 държави членки – като цяло бих казал, че обратната връзка без положителен а, знак, потенциалните кандидати за участие в такива схеми проявиха огромен интерес за по-нататъчното му развитие, но без поделена и тревога а, във връзка с наличното време, със свободното време, което те могат да заделят и също така неподготвеността им да дадат някакъв финансов принос. Това е факта. Така стоят нещата за момента. Какви ще бъдат следващите стъпки по този проект? Бихме желали да окажем подкрепа и, както господин Ханс каза вече вчера, а, а, искаме да гледаме положително на това предложение и това, което ни е необходимо е да обсъдим по-нататък възможностите, които се оказват най-изпълними, за да можем да подготвим едно конкретно предложение. Освен това, да проверим какви възможности има повече съществуващите механизми, като механизмите за сътрудничество и програмите по тях. Може би това е начина да удовлетворим нуждите, които сме успели да открием а, в органите за местно самоуправление. Наистина е твърде рано на този етап да кажем в каква посока ще се развият нещата и най-любезно ви моля да ни дадете малко повече време, тъй като желанието ни е предложението, което отправим, да е обосновано, да се основава на факти, да отчита трудностите и да предлага решения, които в крайна сметка ще осигурят желаните резултати. Следващия пилотен проект. Но ще помоля колегата Хол да ви представи така насърчаването на регионалната политика на широк мащаб. Добър ден, госпожо председател. Благодаря за това, че ни поканихте да за да поговорим по този много важен пилотен проект с вашата комисия, както знаете. Това е една област, която е от, беше в вашата сфера на компетентност като комисар в предишната комисия. Е, и има там бе отбелезан много голям напредък, благодарение на средствата, които бяха отпуснати за пилотния проект. 2 милиона за 2009 година, милион и половина за 2010. Искам накратко да припомня защо се заехме с този пилотен проект така раз, раз, разглеждайки поръчението, което ни бе отправено от Европейския парламент, решихме да разшириме сътрудничеството между Европейския съюз и трети страни. Имаше така много по-много запитвания относно информация, свързана с регионалните политики на Европейския съюз. Ние също така споделихме 20 годишен опит в областта на регионалните политики и по-специално с управлението на различни нива на властта, както и защото смятаме, че регионалната политика поз... Поз... позволява така да обясниме е, много по-ясно и много по-лесно на трети страни какво точно представляват е, нашите ценности, е, било то в областта на политиката като цяло, на обществените поръчки, равно, равноправни възможности. Това е всъщност нашата ценност. Система, която ние трябва да предадем и да обясниме на трети страни. През 2009 година ние можем да а, кажем, че работните програми бяха четири вида. Първо, а, семинари и а, колоквиуми. Второ, а, про програми за обмен а, в областта на регионалното развитие. Трето, обучение и четвърто, а, четвърто анализи, изследвания и на пето място инструментите за комуникация в тази област. На 11-12 май 2009 година се състоя първия международен семинар за глобално управление в Брюксел. В него участваха 300 души. Организирахме също така един семинар за държавите от Юго-Источна Азия. И е, през октомври в рамките на дните на отворени врати имаше също международен е, семинар както и семинар за Западна Африка, който бе проведен в Буркина Фасо. В втория вид дейности, които провеждаме, това са програмите за обучение и обмен на кадри. 40 е, е, представители на, на трети страни дойдоха в, е, тук в Брюксел, за да се запознаят с е, нашия опит в областта на регионалната политика по отрасли и така нататък. Организирахме също така обмен между представители на Китай и на Юго-Источна Англия за е, управлението на клъстъри. По-специално подобно обучение се проведе в Кембридж и също така направихме обмен е, с е, между 6 страни от Централна Америка и Испания. Е, Централна Америка, опита на Централна Америка е много интересен, тъй като а, има евентуални и, и идеи за създаване на наднационален фонд за шесте страни, така че те в момента се опитват да почерпват опит от нашия кохезионен фонд. След това организиране на различните проучвания. Работиме с Украина, където ще, ще се проведе партньорска проверка. Работиме също така по трансгранични проекти по-късно тази година ще се организира конференция, където ще бъдат представени резултатите от изследванията в Еквадор и ОИСър. Така ни извършва и преглед на териториалната политика в Бразилия, която също ще стане част от цялостните наши изследвания. И също така развиваме и разработваме комуникационни инструменти за износ, ако мога така да се изразя. Е, ние ги поставяме под заглавие Европейска регионална политика, е, евентуално вдъхновение за трети страни. Това обаче с въпросителна. но в никакъв случай в, а, ние не, не, не, не, не упражняваме някакъв натиск или не предоставяме готови модели, но от 20 години 20 години регионална политика, считаме ние може да се окаже много полезна за нашите партньори. През 2010 година продължаваме работа така, както е, а, с а, ресурсите, които са ни отпуснати. Предвиждат се много дейности. Ние под помогнахме на бразилците да организират дни на открити врати или от, в Брюксел. Организираме също така семинари за представители на бразилската администрация по въпроси като методи на оценка, контрол, одит, информационни системи с китайците. Ще работиме в рамките на Експо в Шахай с Аржентина. ще имаме задълбочен диалог по тяхно желание и ще продължиме да работиме с Украина, е, с помощта на Южна Африка и Австралия, но при всички случаи основното, основните ни партньори са тези, с които сме подписали меморандуми за разбирателство е, Украина, Русия, Китай и Бразилия. И работиме с другите е, области с, е, в, според възможностите си. Трудно е да предвиждаме работните програми от месец за месец, но при всички случаи има през нещата са доста, доста различни от година на година. Примерно през 2009 година сътрудничеството с Русия не беше много активно, за разлика от 2010. А, и, а пък обратното беше с е, Китай, така че нещата не могат да се предвидат много напред, но при всички случаи има много повече отправени искания и желания, отколкото е, са нашите възможности. Но има много така желание да се научи много повече за този специфичен модел, който ние наричаме тук в Европа. Кохезионния модел за разпределение на средства. Трудно ни е да отговориме на всички желания, на всички запитвания. И в следствие на пилотния проект. Така се разшири полето на сътрудничество. Благодаря за подкрепата на Европейския парламент, на вашата, вашата председателка и на много от колегите, които а, помогнаха да работим и не на последно място. за възможността да си зададем е, въпроса, да се съберем, да обсъдим и да си зададем въпроса какво правиме в, в, в областта на регионалната политика и об, е, изяснявайки си нещата, можем да ги предадем и изясним много по-лесно за трети страни. Благодаря. Uh, Бих искал да приключа с информация по четвъртата дейност – тя всъщност се нарича подготвителна дейност за насърчаване на по-благоприятна среда за микрокредитиране. Това е подготвителна дейност, за която имаше 8 милиона евро, които бяха на разположение и те ще бъдат използвани в съчетание с средствата, предоставане по линия на програмата Jasmine, която е един механизъм за техническа помощ по изграждане на капацитет на небанковите институции, които осигуряват микрофинансиране, а също така благодарение и на помощта, която ще окаже Европейската инвестиционна банка по линия на микрокредитирането тази подготителна дейност за нас трябва да е а, основополагащия камък за различните а, видове помощ, които ще бъде осигурена. Всъщност тези 7 милиона ние ги разделихме на две вноски, които ще изплатим на Европейския инвестиционен фонд, който е натоварен с управлението на тези дейности по линия на програмата Джасмин и на Европейската инвестиционна банка. Освен това бе решено, че а, и а, приноса а, по линия на а, развитието ще до, бъде също така управляван от Европейския инвестиционен фонд. 2009 година предоставихме 4 милиона като безвъзмезна помощ и 2010 ще предоставим останалите 3 милиона. В контекста на споразумението за безвъзмезната помощ с Европейския инвестиционен фонд бе решено да допълним помощта от Европейския парламент със собствени средства, които възлизат на 250 000 евро. И така, какво целим с а, всички тези 7 милиона евро по подготвителната дейност? Този ресурс ще бъде използван за предоставяне на капитал на начален етап за институциите, които осъществяват микрофинансиране и не са банки. Предвидели сме, че такива пред, доставчици на микрокредити извън банковия сектор и а, общо ще имаме между 8 и 9 а, такива бенефициенти, всеки от които ще получи средно около 900 000 евро от Европейския инвестиционен фонд. Целта е да се постигне устойчивост и място на пазара за тези микрофинансиращи институции, за да могат те да спазят професионалните изисквания и да продължат да развиват дейност. Средствата, които ще получим от парламента, ще бъдат инвестиране за срок от 4 години – след като бъдат пренасочени към Европейския инвестиционен фонд и механизма ще приключи своето действие най-късно през 2017 година. За всички тези дейности ще трябват средства и за управлението и 7% от средствата ще покрият тези разходи до изтичане на срока на действие, така че това е една разумна сума. 2010 година ние предвиждаме да укрепим съгласуваността по различните дейности в областта на микрокредитирането – като целта е да постигнем по-висока ефективност, изграждане на синергия между различните съставни части. Може би сте забелязали, че с решението за предоставянето на средства по линия на програмата Прогрес, първоначалното предложение, по което се бяхме договорили с програмата Jasmine, Европейската инвестиционна банка, всъщност вече получава едно ново измерение. С други думи, тук не става само дума за изграждане на капацитета, създаване на възможност за кредитиране с 40 милиона, както бе първоначалната идея на Европейската инвестиционна банка. Сега имаме едно допълнително измерение и бе казано, че Европейската инвестиционна банка ще увеличи своя принос, финансов принос и в момента с колегите от Генерална а, дирекция а, заетост и финанси сега обсъждаме възможности а, за а, до и постигане на по-голяма ефективност по това финансиране. Това са а, усилията през 2010 година, откриване на най-подходящи методи за микрокредитиране в средносрочен план. Това, което започнахме да изпълняваме по линия на Джасмин, инициативата, която вие подехте, не бива да го пренебрегваме също. Госпожо председател, бих искал с това да приключа с доклада по тези четири дейности, които изпълняваме. Искам да попитам, колег... попитам колегата от Генерална дирекция предприятия дали иска да вземе думата. Много странно, но а, вчера по телефона колегата ми съобщи, че ще бъде тук и се очудвам, че не е тук. Съжалявам за това. С удоволствие ще отговоря на възникнали въпроси. Моите колеги също са тук за тази цел. И ще се радват да ви отговорят на въпросите. Благодаря. Благодаря много за цялата информация. Колеги, разполагаме с 25 минути за обсъждане. Ван Рой, е, който е кръстника на на глобалния подход. Благодаря много за информацията. Е, тя е много уместна и е, ни е много полезна в момента, защото ние трябва да знаеме какво се прави и на къде отиваме. Е, пилотните проекти са възможност, дават възможност на Европейския парламент да извършва допълнителна дейност с оглед средствата. Защото ние искаме просто регион... нашите проблеми, нашите проекти да, ста... да, да, да станат приоритетни. Така че информацията, която ни предоставяте, става така нещо като цокъл на, за нашата бъдеща дейност. А, и да видиме просто какви ще бъдат ориентациите за бъдещите 2-3 години, да можем да, да решиме, да обмислиме е нашите евентуални предложения за 2011 година и така нататък. Така че нека помислим по това, което вие казахте. Второ, информацията. Няма да навлизам в подробности, обаче само ще така кажа няколко думи по въпросите свързани с ромите. Радвам се, най, че най-после има предложения Знам, че социалистите така бяха инициаторите на тези проекти, на тези идеи. Така че добре е, че имаме така обширна информация и да трябва да знаем дали нещата върват или не. Сега трудно е, разбира се, да Е, много бър, бързо да, бъдат, да се променят нещата на терена. И най-вероятно тези проекти ще трябва да продължат а, е, и за бъдеще, но, но, но при всички случаи има напредък, но те, резултатите от тези политики ще трябва да се интегрират в едни по-цялостни, по-дългосрочни политики, най-вече на местно равнище. Що се отнася до Ерасмус, е, тази програма не работи така, както ние, бихме искали да работи. Аз а, е, смятам, че Парла... Парламента трябва също, парламента иска да има много по-голям напредък в тази, в тази област за подпомагане на а, органите на местно самоуправление. Мисля, че има начин. Може би нали, да, им, да, им, да им се дадат да им се дадат средствата и... И в крайна сметка, не ни задаваме си въпроси, в крайна сметка нещата нищо не там. Тоест, имаме две години за да, за да докажеме, че можем да направим нещо, но струва ми се, че не сме избрали подходящия подход. Може би трябва да, да избереме някакъв друг а, друг а, подход. И след това да изработим всъщност нещо като правилник за правилното освояване на средствата. Но, но мисля, че не, не, не струва ми се, че няма смисъл просто да продължаваме по същия начин. След това широкомащ, широкомащабното сътрудничество. Няма да навлизам в подробности. Ние много сме разговаряли по въпрос. Да, разбира се, широкомащабното сътрудничество, ако мога да го нареча така, е нещо много повече, отколкото сътрудничество по дадени проблеми, примерно в областта на промените в климата. Това е просто един начин да се научат е, различните партньори как да подхождат е, към а, е, и към климатичните промени и към цялата тази политика. Защото а, трябва а, по някак по някакъв начин да, да, да, да видим как можем да, да представим този е, модел, този, това чудо, което сме постигнали в Европа. Има, разбира се, добро сътрудничество с комисията, с ОИСР, но Искам тук да подчертая, че членовете на парламента трябва да участват много по-активно. Знам, знам, че им го имате предвид, но когато има важни заседания, просто изпратете информация на политическите групи или просто на, нашите, на нашия председател, за да може да има едно по-пряко участие на членовете на парламента. И лично аз смятам, е, че в дългосрочен план трябва да има една една, едни пос, пос, пос, пос, постоянни, постоянни средства, които да се... Аз е, год, год, години наред съм бил председател на Асоциацията на граничните региони и е, знам колко е, знам колко е, колко, колко е важно сътрудничеството между тези региони. А в Латинска Америка и в Централна Америка няма такова е, сътрудничество и те губят много, губят много капацитет, човешки капацитет. Тоест, е, трябва да те не, не притежават нези инструменти, които ще им позволят а, да създадат а, транс, а, транс, трансгранични економически региони и звена. Така че ние просто мисля, че трябва а, по, по някакъв начин да споделиме своя опит в тази област. Като разбира се, не, не нашия модел и не нашите критерии задължително трябва да, да, да се прилагат. Мисля, мисля, че мисля, че добре да се поработи с, с, с всичките с, с всички звена на комисията. Вие трябва в крайна сметка това е пилотен проект но в крайна сметка един пилотен проект няма да, бъде, да продължи да се прилага, ако е, не е задоволителен. Така че помислете добре за, за организацията, за доброто управление на, на, на, на проектите. Може би трябва, това трябва да се обсъди допълнително, но благодаря много за информацията и просто благодаря за така за организирането на това съвсем уместно заседание и мисля, че сега е, е време да помислиме за новите идеи, които да предложиме за следващата за следващите проекти. По градовете, разбира се, има, ще има. Просто трябва да поговорим какви биха могли да бъдат възможностите за следващите години. Фросуа Алфонс. Благодаря. Четете инициативи са много интересни. Оценките са доста различни. Аз споделям казаното по проблема с ромите. Надявам се, че ще се постигнат резултати. Замяна на това има голямо разочарование от страна на местните е, власти към е, програмата Еразмо, защото не бяха намерени конкретни решения за една програма, която буди сериозни очаквания и би трябвало да отговаря на, на сериозни потребности. О, всъщност е, никак не се оказа полезно да се водят в Финландия местни представители от Испания, от Португалия, без да има превод и така нататък. <coughs> Euh, и мисля, че трябваше да се използват компетенциите, натрупаното ноу-хау в местните власти в областта на устойчиво развитие, на разкриване на работни места, те да, това да бъдат общините, които да приемат представители на местните власти от други региони, за да се запознаят с добрата практика. <clears throat> И по този начин хем ще рекламираме местните власти, които са натрупали добра практика, хем ще има обмен е, между местните власти из цяла Европа. Е, мисля, че да се прилагат проекти до най-развитите, най-, -развитите, най е, добра практика местни власти, които ще бъдат двигател. И по отношение на микрокредитирането ще кажа, че имаме големи очаквания. Оттам могат да се постигнат големи резултати, така че се надявам тази програма да бъде приключена. Благодаря много. Някои други колеги искат ли да вземат думата? Ако не, тогава аз ще, ще искам да подигна някои проблеми. Мисля, че един от най-важните от наша гледна точка е тези пилотни проекции да не бъдат едни измежду многото. Така че не трябва да забравяме устойчивостта, последователността. Това са проблеми, това са важни проблеми и аспекти. Доколкото разбирам, Програмата Еразъм е много важна за много колеги. Вчера обсъдихме въпроса с господин комисара. Ние считаме, че на това, това равнище на управление ще заема все по-важна роля, така че много така че трябва да разполагаме с инструменти, които да позволяват на органите за самоуправление да е, усъвършенстват своята работа. И Ерасмус е, бе създаден, е, програмата Еразъм бе, бе създаден точно за тази цел, с тази цел. За да, за да може да се помогне на е, представителите на местните органи на властта да усъвършенстват качеството на работата си, така че смятам, че трябва да продължиме да размишляваме по какъв начин, в каква посока да работиме. Разбира се, Европейската комисия не трябва да се превръща в туристическа агенция за е, тези хора. Но доколкото разбирам, господин генерален директор, вие сега а, някакси а, а, имате така евентуални проекти за сливане на програмите, а, като програмата Урбек, който, която наистина един, а, е успешна. Но и Ера. Ерасмус може да стане за бъдеще част от европейската регионална политика. Може би това може така да се, да се предвиди, да се разгледа като възможност. Доколкото разбираме, в комисията в момента обсъжда финансовите правила, Знам, разбира се, че е много трудно, когато веднъж се вземе решение, след това да се, да се правят промени, така че може би трябва да се предвидат е, някои разпоредби, които да е, позволят ускоряване на, на нещата, като например е, е търговете, които са задължителни, просто за да не просто да, да, ем, ем, ем да, се, да се предвидат разпоредби за ускоряване приложението на тези пилотни проекти, без обаче това по някакъв начин да накърнява или да се отразява на бюджета и на планирането на бюджета. Така че вие трябва да видите как да, как да свържете тези аспекти с другите аспекти на регионалната политика защото в крайна сметка нещата са тясно свързани. И още един проблем, който е от голямо значение за нас и Ламбер и Ласло Сурян, който го няма в момента, държи на това. Става дума за средствата за пилотните проекти, защото вие смятате, че а, човешки, чове, човешките ресурси са така разпр... разпръснати ви. Така че, разбира се, и се, всеки, за всеки нов проект, включително и пилотните проекти, в крайна сметка трябва да се управляват от някой, някой трябва да върши работа, така че трябва да видим по какъв начин от самото начало да, да прецениме дали цялата инициатива е, е, може и осъществя, може да се осъществи, дали разполагаме с е, необходимия човешки ресурс за това. И да. Работиме заедно с комисията, различните генерални директори. Що се отнася до проблемите, свързани с ромите, мисля, че този а, пилотен проект трябва за бъдеще да, да залегне в а, основните политики, защото в крайна сметка трябва да видим как добрите практики да се превърнат в постоянна, в постоянна политика за разрешаване проблемите на ромската общност в бъдеще. Това е един много важен проект и това не трябва да остава един проект измежду многото. Вероятно. А, така колегите бих, биха искали да, да, да преразгледате възможностите за подобряване на еразъм, за да има наистина а, положителни резултати. Докато слушах дебата, особено за еразъм, и по-конкретно в нашата комисия трябва много внимателно да обмислим новите инициативи по какъв начин се внедряват те. Не става дума само за Джесика. Джесика е великолепен проект. И когато местните власти откриха колко скъпо е това, казаха да, то е прекрасно, но твърде скъпо за нас. Европейската инвестиционна банка тогава промени предложенията. В моята страна има едни минимални стандарти, които се предлагат и те са неприемливи. Така че, когато се въвежда нова практична идея, интересна идея, тя трябва да е възможно най-простичка. В противен случай създаваме ситуация, при която е, още веднъж затвърждаваме представата, че европейската политика е толкова сложна, че нищо не, не се случва. Еразъм беше една от най-прекрасните е, идеи. А, беше предложено местните власти да се учат един от друг. И всички, които работиха в градовете и по други програми, години правят това. Няма проблеми с езика. Тези сдружения сами си организират това и няма проблем, защото те питат в тези местни органи кой говори английски. Ако не говори английски, той не бива изпращан на обмен или пък се осигурява превод. Аз самия бях вице-президент на организацията на местните органи и а, от другата страна на масата, когато водехме преговорите, а, се обсъждаше как да бъде внедрен този метод. Всичко бе организирано, 100% от организацията. Европейската комисия имаше само надзорни функции. Така че, според мен е много важно, когато се предлагат пилотни проекти, които представляват интерес за нас, ние трябва да имаме предвид, че трябва да укрепим Европейската комисия. Когато говорим за Междурегионалния съюз, е, по Лисабон и как да постигнем по-сил голяма мощ в е, Европейския съюз, трябва да е ясно, че трябва да се укрепят позициите на Европейската комисия. Заделяме милиони евро и една година по-късно установяваме, че е прекалено сложно, за да се пристъпи към действие. А, вие всъщност сте въхванати в един капан на дребните идеи. Ако това ще е пилотен проект от самото начало, то трябва да бъде предложен на някого и достъпен незабавно. Всички тези организации имат служители, които могат да пристъпят към изпълнение. Така че това е една полезна полука. Тук не критикувам комисията, тъй като някои ще поиска да, се бъдат, да бъдат подготвени анализи, предпроектни проучвания, проучвания и оценки след като приключи всичко и след като средствата бъдат изразходвани. Мисля, че стига толкова. Ако ще правим пилотен проект за стотина души някъде в Европа, и имаме хубава идея, на 20 май трябва да видим какъв е крайният резултат. Ето това е прагматиката. Защо да изпращаме тези хора някъде си, да се получат от нечи опит, без да обявяваме търгове и какво ли не още? Ние половин час тук говорим за проект за 2 милиона след една година. Ако продължаваме да го обсъждаме, значи, че всичко е загубено. Съжалявам, че го казвам така, но нека подходим простичко, а не да товарим комисията с неосъществими неща. Всичко това ще бъде много полезно като пилотен проект за бъдещето. Ще дойдете тук, ще обясните какво е станало, е, ще се обоснуете и ще кажете, съжаляваме, но не можахме да ги изразходваме тези 2 милиона. И продължаваме да обсъждаме дребнотемие. Ще запомним това, което бе казано сега, когато се работеше по регламента, за да може сметната палата да не спре всичко и да не бъдат освоени средствата. Имаме случаи дори по сегашната финансова прогноза а, и комисията приканва регионите да бъдат новатори и всичко се поставя под въпрос на място и се оказва, че то не е отразено в регламента. Така че регламента трябва ясно да каже, че пилотните проекти работят по специални процедури, които ни позволяват да заобиколим определени правила. Това за мен е упростяването, да работим заедно. Сега задача на комисията е да преразгледа регламента, който ще бъде пред края на май, който ще определи рамката за следващите 5 или 7 години. Там трябва да са отразени всички добри идеи и инициативи за бъдещето за да видим, че има място за всички тези новаторски проекти и подходи, които ще ни позволят да ускорим изпълнението. Надявам се, че ще извадим тук някаква допълнителна полза от тези дискусии като законодателен орган. Можем да ви отделим 3 минути. Обръщам се към комисията. Госпожо председател, някои неща, които ми се струват важни. Господин Обрихт каза, че се спускахме с трудности за започване на такива малки проекти и той е прав, но нека не забравяме, че не, не отдавна бе взето решение че всички проекти, които трябва да... че някои, някои, някои проекти беха неуспешни и сега си даваме сметка, че трябва да имаме възможност да а, организираме и започнем и малки проекти, стигате да бъдат а, проекти основени на добри практики. Но при всички случаи трябва да ви кажа, че независимо от всичко, Ние имаме правила, които е, ни дават е, известна свобода на действие, но когато става дума за прякото управление на проектите, то тогава ние трябва да се придържаме стрикно към е, правила. Така че Независимо а, от всичко аз смятам, че те, че средствата за проучване и за изследване и така нататък а, са, а, не, не са загубени, загубени средства. в, в, в миналото някои от а, проектите и начина по който бяха организирани се, бяха счетени за неуспашни, така че трябва все пак а, по някакъв начин да има а, а, организиране на търк или на между различни а, единици, които ще предоставят услуги, за да дори да организираме това, вместо да организираме направо търгове, не смятам, че точно по този начин ще решим е, проблема. така каквито са нещата в момента, ние имаме много добри е, намерения и желания, но наистина се сблъскваме с много големи е, проблеми, е, проистичащи от правилата. Може би колегите нещо да кажат. И още нещо за Еразмус, програмата Еразъм. Искам да я свържа с съществуващите мерки. а, по и проект Орбак. В ни е, е, просто имам, имаме е, предвид да, да, да намериме потенциалните участници в е, е, програмата Еразъм. Става дума за хора, които работят по конкретни проекти. Е, защото това са, ли, това са хора, които знаят по, на каква тема работят, с кого работят и всъщност обмена ще даде възможност за е, изграждане на е, капацитет на човешките ресурси Защото в противния случай, ако се подбират хора, които нямат а, пряк контракт, контакт с проектите, т.е. ако вие ги, ги извадите от контекста, за да работят на друго място и така, се, се, се стига до нещо много повърхностно. Така че... Не съм сигурен, че е много децентрализиран подход, такъв какъвто, към какъвто вие се стремите, ще даде е, успешни резултати. Unfortunately, директ... доколкото разбирам, господин директор отговаря и за упростяването, така че можем да очакваме в бъдеще да бъдат положени допълнителни усилия и да станем свидетели на ини решения, които подпомагат пилотните проекти. Това за нас би било твърде важно. Ако няма други въпроси, които да обсъдим, това бе последната точка на, в нашия дневен ред. Мога да обявя заседанието за закрито. Благодаря. Следващото в началото на юни.